е последният доклад за съвместното предприятие Shift to Rail. За против въздържали се приема се резолюцията по именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Много ви благодаря.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 Започваме с съобщението на председателя. Нямаше искане за гласуване след а, заседанието на комисията ЕНВИ, съгласно член 231, параграф 1 от правника за да на парламента. Всички текстове от комисията ЕНВИ се смятат за приети. Колегите, които искат да напуснат залата, моля да го направят. А, беш, възможно най-безшумно, ако не иска да вземат участие в предстоящите пат. Наистина ви моля да напуснете залата възможно най-безшумно. Господин Вебер, моля ви. Дякую bardzo. Przechodzimy до kolejnego. Много ви благодаря. Продължаваме с следващата точка от дневния ред а именно доклада на колегата Мигем. Дали стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства. Започваме с докладчика госпожа Дали. Разполагате с 4 минути. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги, най-напред бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка, с които работихме заедно по това законодателно предложение. Благодаря ви за амбициите, за различните виждания и за идеите ви, които не веднъж ми помогнаха да отстоявам по-силна позиция. Последните няколко месеца бях е, тежки, водихме много тежки преговори, но сме днес тук, защото си даваме сметка, че преходът към нисковъглеродна економика ще подобри околната среда ще подобри здравеопазването и ще даде нов тласък на помишлената конкретна способност на нашите държави членки. Законодателното предложение се бъде да намали емисията от въглероден диоксид за леките пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства е първа стъпка в това отношение. Първа стъпка в прехода от е, стария економически модел към нов модел, в който могат да развиват нови технологии и в които се насочват по-голяма степен инвестициите към научно-развойна дейност окончателните цели, които бяха договорени по време на преговорите, е, тристранните преговори за периода 2000, за, до 2025 и до 2030 година са първа стъпка в а, е, тази насока. Но това е само първа стъпка по в прехода ни към економиката на бъдещето. С традица срещи с, с съвета и Европейската комисия успяхме да постигнем до споразумението, а, е, тъ, че новите автомобили трябва да отделят 35,7% по-малко емисии, а леките търговски превозни средства ще трябва да отделят 30% по-малко емисии до 2030 година като за целта ще изиграят своята роля и електронните батерии, и другите видове альтернативни горива и альтернативни задвиващи системи не беше лесно постигнат този резултат, но какво ли е лесно в днешно време? Крайна сметка успяхме да преодолеем някои от слабостите, които щяха да отслабят законодателно предположение. Също така гарантираме, че през предпахвания период към новията цикъл от, тиства, от тестове производителите няма да могат да нарушават новите стойности за на хармонизиране в мащаб по процедура за изпитване на товарните превозни средства. Също така ще гарантираме, че Тестовете за емисия от въглероден диоксид се извършват в реално време и при реални условия, а не само в лабораторни условия. Настояваме също така за повече инвестиции за разполагане на инфраструктура за зареждащи станции за електромобили и други вид альтернативни горива, както се цели и привличането на повече частни инвестиции в това отношение. За целта се дава възможност да се съберат нужните средства за фонд за подпомагане на професионалната квалификация на работниците, като това нещо трябва да се свършва в частност за подкрепа на работниците в автомобилната промишленост. Това е ключов приоритет за мен самата и за моята група от социал-демократите. Новото законодателство ще, ще доведе до економии от цената на горивото за потребители, ще доведе дългосрочни економически облаги. Винаги съм смятала, че трябва да, да преминем към екологосъобразен и по-чист транспорт и ние като законотворци трябва да насърчаваме този преход, както смятам, че ще го направим с това законодателство законодателно предложение. Това е новата ни възможност да създадем нови работни места и да насърчим новият економически модел за Европейската помишленост 4.0. Благодаря на комисара Каниет за приносът му, благодаря на всички докладчици в Сянка и благодаря на всички останали колеги за приноса им. Много благодаря, господин комисар. Канете, имате думата. Господин председател, уважаеми е, е, господин доклад, госпожо докладчик, е, радвам се, че приключихме с стандартите за емисии на CO2. Това е много важно постижение, което слага край на нашата превентивна, нашата профилактична законодателна работа. Усилията на преговарящите в двете институции се овенчаха с успех. Искам да благодаря на госпожа Дали за ръководната роля, която тя имаше в тази тема и за успешното ръководене на преговорите. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за изключително важната им роля. Това споразумение е както амбициозно, така и бал, балансирано. Средните емисии на въглероден диоксид ще трябва да бъдат 35% по-низко стъпки в сравнение с в 2030 година. Това ще гарантира инвестициите да започнат да се прилагат. Нова система на стимули ще даде стимул на производителите също така и намаляването на емисиите да стане реалност, а не нещо, което се изследва в лабораториите. Това законодателство поставя автомобилостроенето на пътя към а, чистито производство. Целите са договорени. Това ще доведе до 24% намаление на газовите емисии в 2030 година в сравнение с 2005 година. Това ще даде възможност да се постигнат целите и Европейския съюз да изпълни поетите ангажименти по време на Парижкото споразумение. Това също така ще помогне за спастяването на 1100 евро за всяка нова кола. Законодателството ще модернизира също така економиката на Европейския съюз, както и автомобилостроенето. Нулевите емисии също така са резултат на това законодателство. 35 милиона превозни средства ще е, се добавят към сегашните автомобили. 80 е, хиляди работни места повече. Също така има е един много важен пазар за економически растеж и създаване на работни места. Това е производството на акумулатори в 2030 година около 80% от автомобилите ще имат двигатели с вътрешно горене това ще изисква, това ще бъде ясен сигнал за подобряването на инфраструктурата до 2030 година 4,5 милиона нови възможности за инвестиции ще се отворят. Уважаеми депутати, Позволете ми да ви приканя да гласувате за тази амбициозна програма, за да може да осигурим пълна подкрепа за чиста подвижност а, и чиста мобилност. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, казва председател. Сега искам да дам думата на господин Дайли. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, позволете ми да изказа несъгласието си. Господин Таварес ни обиди нас, законотворците в Европейския съюз, че сме а, лаици, защото искаме да намалим емисиите от въглероден диоксид в Европейския съюз, че сме аматьори, защото чухме гласа на младите хора, които протестират за защита на климата и които искат да поемат своята отговорност за да защитят бъдещето на съюза. Транспортът е отговорен за 30% от емисиите от въглероден диоксид в Европейския съюз, по-голямата част от сухопътния транспорт. Тук се предвижда намаление от 35, 1,7% за леките автомобили не за утре, а за 2300 година. И всеки, който отлага за по-късно борбата с измененията в климата, всъщност е чисто и просто климатосептик. Така че казвам на господин Таварес, ако искате да, останете, да остане името ви записано с добро в историята, още от сега започнете да скочавате върху производството на автомобили с по-малко емисии, това е добре и за околната среда, и за заедостта. Благодаря ви. И аз ви благодаря. А сега думата има господин Гизике от името на НДП за две минути. Благодаря, господин председател за европейското автомобилостроене, неговите доставчици и работещите в сектора положението ще стане сериозно. Утре ще гласуваме по много по-строги стандарти за емисиите на въглероден диоксид от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства. Предвиждаме големи намаления. Някои обаче продължават да смятат, че целите не са достатъчно амбициозни, други пък смятат, че преувеличаваме. Важно е да се борим срещу климатичните проблеми промени, но няма да е лесно да спазим предвидените гранични стойности, тъй като предвиждаме доста по-високи такива в сравнение с комисията. Не бива да забравяме какви бяха и граничните стойности, с които буквално се жонглираше по време на дебатите. Социалистите и демократите настояваха за 50%, а зелените за до 75% намаление. Това е абсурдно, нереалистично. Би довело до загубата на хиляди работни места места. Едностранчивото залагане на електромобилността просто би изместило емисиите от ауспусите на автомобилите към фабриките. Мисля, че Предвидената от нас стойност е реалистична. През 2020 година ще трябва да се направи междинен преглед. 31% предложени за леките търговски автомобили също е реалистична стойност. Е НП още от самото начало настояваше за това да заложим на новациите, например на синтетичните горива. За съжаление, по идеологически причини не беше възможно да се предвиди технологически неутралитет. Но аз ще продължавам да се боря за това. Мисля, че въпреки всичко това ще трябва да приемем този законодателен акт. Производителите се нуждаят от сигурност при планирането. Благодаря. Следващия докладчик е господин Велкен от името на социалистите и демократите. Уважаеми господин председател, благодаря. Няма да се изказвам подробно днес по самия регламент, тъй като вече много подробно сме го обсъждали. Мисля, че регламентът действително ще ни даде възможност за екологосъобразна мобилност. Мобилност, която да допринесе за това да се намалят разходите за потребителите. Това е добре. Ще се стигне до обрат в сектора на транспорта ние трябва да оформим този процес, да създадем предпоставките за него. Това е важно и правилно. Но ние като социал-демократи носим отговорност и за работниците. За това е и добре, е, че настоящият регламент, за разлика от това, което каза господин Гизеке, е неутрален, що се отнася до технологиите. Освен това, изключихме използването на синтетични горива в автомобилния транспорт. Тези горива може да се използват по-добре, например в въздушния транспорт. В бъдеще ние, евродепутатите, трябва да се погрижим за това справедливият преход да попадне в центъра на вниманието ни. Ще трябва да инвестираме много повече в обучение и преквалификация. Ще трябва да говорим също така и за по-добро разпределение на работата, що се отнася до работното време. Всичко това са задачи на обществото, като Една от каузите, които трябва да отстоява обществото, трябва да гледаме и на борбата срещу климатичните промени. Това ясно го показват и протестите на младежите. Председателят, благодаря. Синя карта от господин Рюбих. Ще отговорите ли на въпроса? Приемате ли синята карта? Не. Мисля, че колегите от Християн-демократическия съюз трябва да се научат да се държат добре тук в пленарната зала. Не е допустимо да викат, докато се изказват другите. Председателят, колеги, знам, че днес бяхме свидетели на много разногласия между коалиционните партньори от Германия, но трябва да проявяваме уважение един към друг, да се държим добре. Господин Макер eh, eh. е каре. Брюсел кампере синц зондаг, voorzitter. От е, събота няколко десетки млади хора са опънали палатки пред парламента, защото те настояват за бългийски закон за климата. Мисля, че трябва да преминем вече към действие, да оставим на страна символизма да поставим условията на масата. Ние вече имаме план за фламандския климат и тук в пленарната зала имаме законодателство, което е постигнало амбициозен пакет за 30-та година до 2300 година трябва автомобилите да изпускат 70% по-малко от СО2. В Белгия транспорта е отговорен за 25% от емисиите на въглероден диоксид. Необходимо е да постигнем климатичните цели. Също така подкрепяме призивите за позеленяване, образно казано, на а, автомобилния парк. Това ще стимулира иновациите, ще подобри качеството на въздуха в нашите градове, защото нашите граждани имат право на чист въздух. Ако се насърчават производителите да създават превозни средства с, с ниски емисии, това трябва да се насърчи, а не лъжите за емисиите. Благодаря, господин Торвалц от името на АЛДЕ. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, бих искал да започна с а, няколко мили думи към Мириам Дали. Както може би знаете, бяха доста тежки разговорите ни със съвета. И ако Мириам не беше отстоявала толкова твърдо позицията ни, предполагам, че резултатът ще, ще бъде доста по-различен. Затова държа да я благодаря. Сега няколко факти по същество. В Финландия електрическите автомобили ще е, отделят 48 грама CO2 е, на километър. Защо? Защото мик, е, миксът от електричество в системата има съществено значение. В Германия стоеността ще бъде 131 грама CO2 на километър поради е, съществото естеството на происхода на електричеството в Германия. Затова имахме толкова сложни преговори. Същностният въпрос е откъде идва електричеството, което се движи по електроспределителните мрежи. И ако не се заемем, ако не успеем да променим енергийният си микс в близко бъдеще, ще се провалим. Защото електро в момента а, стар дизел автомобил, който се движи с а, а, биогорива от второ поколение, отделя по-малко емисии от въглероден диоксид, сравнени с електромобил, движещ се в Германия. Така че, скъпи приятели от Германия, използвайте технологическите познания, за да промените енергийния си микс. В противен случай ще бъдете истинският загубил от цялата тази история. Благодаря ви, господин Екхаут, има думата. А, Извинете, има синя карта към вас. Приемате ли, господин Торвалдс? Да. Заповядайте. Искам да попитам колегата Торвалдс дали е наясно, че цената на въглеродния диоксид в рамките на СТЕ се покачи до над 20 евро. Това ще намали емисиите на въглероден диоксид. Наясно ли сте също така, че Германия възнамерява да преустанови използването на въглища за производство на енергия? Предвидени са действия за следващите 2 до 3 години. Това ще е сложна задача и очакваме подкрепа. Не искаме да ни пренебрегват. Господин Торвалц, благодаря. С голямо удоволствие ще ви отговоря. Всички сме запознати с доклада на Германската комисия по въпроса за въглищата. Преустановяването на използването на въглища в Германия ще е факт през 2036 година, според този доклад. Но ако искаме да постигнем успех, ще трябва да работим с малко по-бързи темпове. Благодаря ви. Ще продължим да работим много енергично. Председателят, благодаря ви. Господин Ейкхаут за минута и половина. Благодаря много. Първо искам да благодаря на докладчик Мирим Дали за отлична отлично свързаната работа. Имаше огромна битка тук в парламент. Имаше хора, които не бяха удовлетворени, но имаше голяма битка и в съвета, защото имаше едно разделение между а, прогресивните държави и държави, които не искаха да предприемат промени. За съжаление, Германия беше във втората категория, така че това беше един много труден доклад. Много се радвам, че ние предвижихме напред тези политики. Искам да кажа на комисията, комисията. Да, вие направихте предложението, но не се случва често парламента и съвета да направят по-амбициозно предложението. В началото, в едно време комисията се опитваше да бъде някъде по средата, а тук сега имаше подобрение от двете страни. Сега по въпроса за целите, които са поставени на масата, те са отчаяно необходими, за да се постигне иновация в автомобилостроителния сектор. Тук се вижда въздействието на този регламент. Дори германското автомобилостроене вече говори, че искат напълно да електрифицират своя транспорт. Е, виждаме, че автомобилостроенето в Германия има напредък. Това означава, че е много важно да се вложи амбиция. Благодаря, казва председателя. Сега искам да помоля госпожа Конечна да й дам думата за минута и половина. Уважаеми господин комисар, дами и господа, Нека да погледнем резултатите от преговорите по документа. Бих могла да кажа, че съм удовлетворена, защото преговорите бяха много тежки и ви благодаря за постигнатият резултат. Благодаря в частност на докладчика ни госпожа Дали. Но трябва да искаме повече от новите технологии. А всъщност в този документ се задоволяваме само с исканията си, но трябва да постигнем повече. Трябва наистина да подкрепим екологосъобразните превозни средства. Планът ни е чисто и просто не е достатъчно амбициозен. Предвиждаме прекалено малко и с прекалено голямо закъснение. Ето защо бих искала да ви попитам на кого точно ще продават тези нови автомобили производителите, тъй като производството и разработването на новите модели ще струва милиони и автомобилите ще бъдат прекалено скъпи за потребителите. Прехвърли се цялата отговорност на производителите. Трябва да дадем истински тласък на пазара на чисти автомобили, но никой не иска да го направи, защото липсва на нужната инфраструктура, никой не иска да я построи тази инфраструктура. И докато не се здобием с нея, няма как да има истински пазар на електромобили. Така че, моля колеги, не се ядосвайте, като ви кажа, че това е първа стъпка в правната посока, може би да, но едновременно с това отваряме котията на Пандора, защото това продължение трябва да бъде част от цял един пакет, а не сме направили нищо друго от останалите нужни мерки. Има опасност това да остане една недостатъчна мярка. Благодаря ви от името на СПТ думата има госпожа Еви. Благодаря, господин председател. През 2017 поради потреблението на нефт в автомобилния транспорт, емисиите в Европа, емисиите на парникови газове се увеличиха. Същото въжи и за средните емисии на въглероден диоксид от новите автомобили. Нараства броят на хибридните и електроавтомобилите, намалява броят на дизеловите автомобили и всичко това ни показва колко е важен регламентът, който приемаме днес. Той ще доведе до декарбонизация в автомобилния транспорт. Тя е по-необходима днес от когато и да било. Ще доведе също така и до устойчивост в транспорта, стимулирайки разви... пускането в движение на автомобили с ниски и нулеви емисии. Радвам се, че работих по този текст от името на СПД. Изправихме се срещу атаките на онези, които искат да продължат с изкопаемите горива в транспорта, в ущърп на нашите граждани. Трябва да се инвестира в ВЕИ и в водородните горива. Ще трябва също така да се опазят и 200 000 нови работни места. Те ще се разкрият до 2030 година в сектора на електромобилите. Този преход трябва наистина да е справедлив. Никой не бива да бъде оставен да се справя сам. Благодаря на докладчицата госпожа Дали. Господин Ланчини от групата на ЕНС. Благодаря, господин председател. Целта за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, предвидена в тази е, в това предложение е изцяло нереалистична. Тя не взема предвид настоящата социално-економическа реалност. Нека ви припомня, че в автомобилостроенето в цяла Европа работят над 13 милиона души, но не се взема предвид реалността в този сектор. Текста не е неутрален по отношение на технологиите, тъй като залага прекалено на електромобилите. Освен това ще направи Европа зависима от суровини, които се внасят за производството на батерии, най-вече от Китай. Повечето от патентите за батериите са в в Азия. Освен това, липсва също така и инфраструктура за презареждане. Освен това, Европа в момента залага в по-голяма част на въглищата и на, на въглерода. Сектори като автомобилостроенето имат нужда от план в средносрочен и дългосрочен план. А акт като предложения към момента са актове като предложения към момента са безотговорни и неразумни. Господин Лизе, благодаря. Уважаеми колеги, борбата срещу климатичните промени и опазването на работните места трябва да вървят ръка за ръка. Затова беше и много важно по отношение на този акт да се направи анализ на въздействието му върху работните места. Затова и благодаря на комисията за допълнителната и оценка на въздействието, съпътстваща предложението. Резултатите от тази оценка бяха ясни. Първоначалното предложение на Мириам Дали бе 75%. но това би се отразило зле на работните места. Не познавам никого, който възрази на анализа на комисията. Няма доказателства за противни твърдения. Според анализа на комисията, всяка една процентна стойност над 30 би довела до катастрофални последици. Освен това, според анализа на комисията, при стойност около 40% ще има положително въздействие като цяло върху заетостта в Европа. Затова и нямаше да е разумно да не се възползваме от този марш. Още повече, че мнозина в Европейския съюз, най-вече младите, очакват от нас да работим по-активно срещу климатичните промени. Затова като цяло компромисът е добър. Надявам се, че утре ще го подкрепим с голямо мнозинство. Благодаря на всички, които работиха по доклада на докладчицата, на господин Гизеке, на комисар Каньете и на председателката на съвета към момента, госпожа Къстингер. Господин Зофоли. Благодаря, господин председател. Европа е движение движение към нов модел на развитие, към икономически модел с нулеви и ниски въглеродни емисии. Трябва да обвържем екологичните мерки с растежа, да разхищаваме по-малко и да замърсяваме по-малко. Към 2050 година с 40% ще се увеличи интензитетът на превоза на пътници, с 60% ще се увеличат превозите пък на стоки. Над 70% от емисиите се падат на автомобилния транспорт. Голям дял от европейския БВП се пада на автомобилния транспорт. Той води обаче и до голямо замърсяване в градовете, например. Затова трябва да се направят промени, като се имат предвид климатичните промени. В този регламент са заложени амбициозни цели за намаляване на емисиите. Предлага се да се сложи край на изпитванията в лабораторни условия, които не са реалистични и да се заложи на изпитванията в реални условия. Нека работим всички за публичните и частни инвестиции, така необходими за прехода в автомобилния ни транспорт, който все още на 94% зависи от петрола. Нека подпомогнем също също така и работниците при квалификацията и преквалификацията им. Необходима е промяна. Настоящият регламент е правилна стъпка тъй като ще доведе до начин на живот, в който, при който повече зачитаме околната среда и човешките същества. Господин Лундгрен. Благодаря, господин председател. Екологичните въпроси, с които трябва да се занимаем, се нуждаят от цели, но тези цели трябва да бъдат реалистични, за да бъдат предварително условия автомобилостроителите да отговорят за съответната технология. Не, нищо няма да стане, ако се задават само изисквания. Трябва да сме сигурни, че всички изисквания са технически изпълними. Има автомобили, които са много добри. Например, аз притежавам един такъв, но аз живея в в район, в което това може да стане. Не знам дали електромобилите ще станат альтернатива за всички в големите градове. Аз съм много удовлетворен от а, моята кола. Аз мога да я зареждам много лесно в дома си, но не вярвам това да е решение за всички. Благодаря. Иска, приемате ли си карта? Господин Рюбих, в областта на електромобилността една батерия тежи около 700 кг, а <clears throat> при дизеловите двигатели съответното тегло е 70, но по отношение на дизеловите двигатели с тях може да се изминат до 700 км, но електродвиг... при електродвигателите стойността е само 350 км. Има голяма разлика в ефикасността. Вие какво мислите? också med förbränningsmotor. en viss del. Един нормален автомобил с двигател за вътрешно горене не по-различен от електромобила. Електромобилът не е подходящ за всички отсечки. Господин Лундгрен явно имаше проблем с превода. Моля да започнете от начало. Електромобилите не функционират винаги и навсякъде. В моя случай няма проблем, тъй като всеки път трябва да изминавам по 70 км. Електромобилът в моя случай е много подходящ зимно време с него могат да се изминат отсечки от 90 до 100 км. Необходими са ни за това в добавка към електромобилите екологосъобразни горива. Електромобилите няма да решат всички проблеми. Благодаря, господин Хербранди. Много ви благодаря, господин председател. Мисля, че би било разумно да се съгласим, че след 2-3 години отново а, може да се срещнем и да помислим какво точно обсъждахме днес. Тъжната новина е, че социалните и технологични проблеми са толкова бързи, че ние като законодатели сме далеч, далеч назад. Ние караме малък дизов автомобил по магистралата и непрестанно ни задминават нови чисти автомобили, електромобили. Volkswagen през септември заявиха, че ще инвестира 44 милиона евро в електронната мобилност през едните години. Това се случва в момента. Пазара ни задминава от всякъде и аз ще гласувам за този компромис, но знам, че само след две години ще бъде остар... морян остарял и това наистина всъщност е прекрасно, защото пазара напредва много по-бързо от нас като законодатели. Благодаря ви. Не виждам господин Делунде. В такъв случай давам думата на госпожа Бойлон за една минута. Uh, Благодаря, господин председател. Гражданското общество а, ни приветства за това, че ни взехме силна позиция. Излязохме с ясно послание, че трябва да се отговори на климатичните изисквания. Но разочароващо казаното от окончателното споразумение между съвета и комисията беше, че те работиха по един документ, който се занимава с емисиите. Забавя се работата. Трябва да спираме с политическите компромиси. Изпълнението на поетите ангажименти в Париж е задължение и на съвета и съвета не може да пренебрегне своето участие. Председателя благодаря. Също така сега искам да дам думата на господин Мейтен. Господин председател, днес говорим за нещо шизофренично, за шизофренични, изключително амбициозни нови изисквания, постановени от парламента. Европейският парламент поставя новата си промишлена стратегия на основа подобна на методите на плановата икономика. Европейският съюз твърди, че от електромобилите не проистичат никакви емисии. Това е глупост от научна гледна точка. Не е възможно и от физическа гледна точка. Госпожо Дали, говорите за превозни средства с нулеви емисии. Това показва, че от нищо не разбирате ще засегнем особено тежко големите автомобилостроители в Германия. Очакваме от Европейския съюз да гарантира депозитите ни, да работи за селското стопанство, но и едновременно с това да търпи липсата ни на конкурентоспособност. Но нека не се стига до нещо такова. За съжаление и германското правителство страда от подобна шизофрения. Благодаря. Госпожа Гростет не е тук. Госпожа Гутеланд. Много ви благодаря, господин председател. Швеция е сред страните в света, в които економиката е силно зависима от автомобилната промишленост. Ние искаме да създадем нужните условия за една устойчива автомобилна промишленост за в бъдеще. Затова ние като социал-демократи от Швеция, както тук, така и от дома, се опитваме да постигнем целите си по отношение на климата. Искаме намаляване на емисиите, искаме дори по-голямо намаляване на поведението в текста. Но фактът е, че обсъждаме изобщо тези изисквания се дължи на усилията на социал-демократите и на нашия докладчик Мириам Дали, която постигна огромни усилия в това отношение. Разполагаме с нови правила, които ще благодетелстват околната среда и общественото здраве. И ние, социал-демократите, ще гласуваме в подкрепа на този компромис. Ще гласуваме за засилване на стандартите за намаляване на емисиите, което ще облагодетелства общественото здраве, околната среда и ще засили автомобилостроението ни за бъдеще. Това е нашия принос към бъдещето на Европа. Благодаря ви. А сега думата има господин Кьормер. Благодаря, господин председател. Настоящото предложение не само почива на нереалистични целеви стойности, поражда и въпроса каква е основната идея. Не е ясно каква е, тъй като се смесват много различни аргументи. Господин Канете, искате да се проектира автомобил без емисии, но това към момента не е възможно. Не е ясно дали ще е възможно и в бъдеще. Твърди се също, че електромобилите са решението на всички проблеми, но това е пълна глупост. Електричеството необходимо за задвижването на тези автомобили в Германия поне се произвежда с въглища и нефт, от което проистичат емисии. Има научни изследвания, които ясно показват, че един електромобил в движение в сравнение с автомобил с двигател с вътрешно горене вече произвежда след пускането си в движение същите емисии, които предизвиква друг автомобил след 110 000 км. Но не говорим в случая, например, и за онези видове транспорт, които замърсяват наистина околната среда. Няколко големи кораба причиняват същото замърсяване като целият германски автомобилен транспорт, например. Госпожа Юсо, минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, този регламент задава законодателната рамка на държавите членки, за да може да изпълнят целите от Парижкото споразумение през следващите години. Чрез установяването на тези цели Европейския съюз заложи много ясни насоки, за да може да се планират инвестициите и технологиите. В сектора на туризма е много важно важен в много държави, включително и в моите. Държавите членки ще трябва да преразгледат изцяло системата. Тази правна рамка е насочена към устойчив преход. Необходимо е да бъдат изпълнени екологичните цели, като същевременно се подобри економиката и се увеличи работната заетост. Ние трябва да бъдем много внимателни, когато работим с най-уязвимите региони. Този преход няма да повлияе само на автомобилостроенето, а, но а, това означава, че комисията трябва да има истинска индустриална политика, да извършва анализи, да предприема конкретни мерки. Това е много важен въпрос за следващите години. И искам да ви поздравя, господин комисар, за цялата работа, която вие сте извършили по време на вашия мандат. Сега вече имаме пътна карта за Европейския съюз и това беше приключено преди евроизборите и също така имаме вече и стратегия за намаляване на емисиите до 2050 година. Сега господин Рюбих, минути и половина. Благодаря, господин председател. 44 милиарда. Това е размерът на инвестициите от страна на Volkswagen. Бе цитирана тази стойност. Ясно е, че альтернативните видове транспорт ще бъдат доста скъпи много хора няма да могат да си позволят електромобил. Освен това се измерват само емисиите от ауспусите, което мен ме тревожи. Но тук се намесват и въпроси като производството на енергията, например. Емисиите от дизеловите автомобили са 219 грама на километър, 270 грама пък са емисиите от електромобилите. Мисля, че трябва да заложим на други технологии на бъдещето, като например синтетичните горива, тъй като те могат да се произвеждат от ВЕИ. Не бива да залагаме на ядрената енергия, тъй като тя е скъпа и вреди на околната среда. Госпожа Шалдемозе за минута и половина. Благодаря ви. Ако искаме да опазваме околната среда тук в Европа и ако искаме да да спазим целите от Парижкото споразумение от 2015 година и да осъществим истински преход към ниско въглероден на економика, трябва да постигнем целите и по отношение на транспорта. Затова изготвителството, което разглеждаме днес, е важна стъпка в правилната посока. Чрез него изискваме е, леките автомобили да станат по-екологосъобразни и да отделят по-малко емисии от CO2. Затова бих искала да благодаря на Мириам Дали за всички усилия, които постигна, за да стигне този текст днес до тук. Но едновременно с това не мога да не изразя и съжалението си, че не сме по-амбициозни. Ние искахме намаляване от 45%, а не от 37,5% на емисиите от въглероден диоксид. И това чисто и просто не е достатъчно. Тук пред парламент и в момента протестират млади хора, които искат по- екологосъобразни мерки. Но не нашият парламент е виновен за компромиса, който постигнахме, а съвета. Всички трябва да си дадем сметка, че транспортният сектор трябва да допринесе за постигане на целите е, за борба с в климата. В противен случай няма как да постигнем успех. При все това ще подкрепя законодателното предложение, т.е. стъпка в правилната посока и е, трябва да гарантираме, че отблизо ще следим какво ще решат в съвета. Трябва да гарантираме, че съветът е, ще контролира реалният напредък, който постига автомобилната промишленост. Благодаря, господин Гамбус има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо бих желал да поздравя докладчик е, госпожа Дали, докладчиците в Сянка за огромната работа, която те са извършили при договарянето за изготвянето на този доклад. Постигането на споразумението за целите на декарбонизацията е голямо постижение, както и гарантирането на неутрална технология. Това, което ще гласуваме утре, една допълнителна мярка към многото мерки, които сме приели тук в парламента за борбата с климатичните промени. И а, комисаря Каньете много помогна. Европейския съюз защитава европейските граждани и води битката. Това е на битка, която не можем да си позволим да загубим. Благодаря ви, господин председател и господин комисар. Благодаря, господин Зориню, за една минута. Благодаря ви. Изслушахме доводите на отделните колеги. Да, имаме нужда от устойчив преход за новите леки автомобили и новите леки товарни превозни средства. Взима се предвид изпитванията в реални условия, които ще ни помогнат да избегнем злопотребите и измамите, като тези, които бяха установени от специалната анкетна комисия на Европейския парламент. Приветствам Мириам Дали за свършната от нея работа успяхме да постигнем едно много добре балансирано предложение. Тази законодателна рамка ще даде възможност да защитим правата и интересите както на работещите в отбилната индустрия, така и на данокоплатците. Сега трябва да гарантираме, че разполагаме с нужните инструменти за контрол и за да гарантираме нужните инвестиции в инфраструктурата, за да може да поемем наистина по пътя към а, модерността. Госпожа Шмидт. Уважаеми колеги, господин председател, нека всички разгледаме нещата в по-общ контекст. 3% от годишния размер на емисиите на въглероден диоксид се предизвикват от хората. 9,1% е стоеността за Европейския съюз. 72% от емисиите в Европа се падат на автомобилния транспорт, 60% пък се падат на автомобилите, уредени от настоящото предложение. Максималният размер на економиите от това предложение е 0,013%. Какво правим? Ние предписваме скъпи електромобили и вредим на индустрията си. Според мен предложението е несъразмерно. Още повече, че се измерват само емисиите от ауспусите и се смята, че електромобилите са неутрални по отношение на емисиите, въпреки че електричеството, с което се задвижват, се произвежда от кафяви въглища. Ние внесохме изменения по текста, но Безотговорното поведение на левицата доведе до отхвърлянето им. Нека работим за нещо по-различно в името на гражданите, дружествата и най-вече на околната среда. Господин Бланко Лапес. Благодаря, господин председател. Всеки нов доклад ни отваря очите за действителността, необходимостта да се бориме с много упоритост срещу промените в климата. Транспорта е, представлява една четвърт от емисиите на въглерод в Европа. Затова тук не става дума за избор, за, а става дума за задължение. Ние трябва да постигнем целта за декарбонизация. И да направим всичко възможно, защото нашата индустрия